Muy bien, vamos a comenzar entonces la sesión de tarde. Ми, да започваме е, следобедното заседание. Най-напред да кажа добре дошли на вносителите на петиции, които са тук днес. Аз ще замествам госпожа Мацони днес след обед, която няма да може да бъде тук в началото на заседанието, но надявам се, че тя ще дойде малко по-късно и ще поеме функциите си на председател. А междувременно започваме с петиция номер 9 от господин Роберт Покок с ирландско гражданство, което се отнася до добавянето на силикофлороводородна киселина в питейната вода в Ирландия. Имаме също така и петиция 0211 от Уолтер Греъм с британско граждани, която също се отнася до добавянето на а, силико-флороводородна киселина в пътената вода, т.е. флорирането на водата. Вносителят на петицията е тук. Имате думата. Благодаря, господин председател. Почитаеми членове на комисията, тук следвам а, започнатото от баща ми Роберт Покок, който неочаквано а, почина преди по-малко от два месеца. А, разбира се, бих искала той да е тук, но съм горда да продължа неговото дело в полза на ирландският народ. Ние сме единствените европейски граждани, а, а, където има задължително флориране на водата от а, правителството. А, дали ще си направите чаша чай или ще приготвите формула за бебето, винаги гълтате флори, флор. А, значи, а, дали тежиш 5 кила или 50 кила, а, дали си на диализа или а, си, е, преминаваш хемотерапия, е, винаги е, си изложен на флор. Светският учен доктор Девид Калсън, който спечели Нобелова награда по медицина, казва, че флорирането на водата е против съвременните принципи. Затова разбираемо е, че Европейският съюз няма специален регламент за практиката за флорирането на водата за здравни цели. За нас в Ирландия и за 10% от гражданите на Великобритания и Испания това значи, че на нас ни се дават лекарства от правителството без каквото и да е възражение от страна на Европейската комисия. В Ирландия правителството и особено Ирландската медицински съвет – смята, че флорирането е мярка за опазване на общественото здраве. Добавя се флор в водата, която пием, получаваме по водопровода. Значи първо се добавя флор, това става дума за хидрофлоросилициева киселина. Второ, хлорираната вода се пуска в водос, нормалната мрежа, водоснабдителна мрежа. Важно е да се различат двете неща. Както и баща ми твърдеше, така и както много британски и ирландски граждани твърдят, това флориране нарушава директива за медицинските продукти от 2001 година. Защо? Защото веществото, което се внася, силикофлороводородната киселина, за да се предотврати заразяване в този случай, кариес да се предотврати. Е, твърди се, че това е нейният резултат. Но носилико-флуородната киселина е фактически един медицински продукт. Ние сме обсъждали директивата за медицинските продукти с вашата комисия по-рано Комисията е обсъждала с този въпрос, но не конкретно флорирането на водата. На 21 октомври 2008 комисията заяви, тук цитирам, питейната вода от водопровода не може да се разглежда като медицински продукт. Но аз не говоря за водата, която пием от водопровода. Аз говоря за киселината, която се добавя в водата. Тя е добавено вещество, което е медицински продукт. Тя се добавя, за да се избегне а, хуманно заболяване. Значи, това, а, се, тази практика съществува отдавна. От тюзди, 5 април, вторник, 5 април 1960 година, когато нашият министр на здравопазването тогава, преди 53 година, ние министъра заяви тази мерка, мерка, ще намали разпространението на една болест. В случая заболяването е кариеса, на зъбния кариес. А, нека сега скочим направо през май 2013 година. Какво казва нашият министр на здравеопазването? Флорирането на водата е а, начин а, за променяне на съдържанието на флорида в питейната вода за предотвратяване на зъбния кариес. Флорирането на водата е очевидно медицинска дейност, защото в нея се добавя медицински продукт. Обедена съм, че този продукт се добавя незаконно и в нарушение на законите на Европейския съюз. И комисията като пазител а, на договорите а, ще няма да изпълни своя дълг, ако не настоява за прилагане на директивата за медицинските продукти. Киселината се внася от Испания. И за да се внася във водата, необходим е лиценз, съгласно директивата. Е, служителите на комисията знаят много хубаво, че е необходим лиценз, за да се внасят медицински продукт. Защо в такъв случай силикофлороводоводната киселина не се лицензира? Призовавам вашата комисия да ме подкрепи като в твърдението ми, че става дума за медицински продукт, че се нарушава законодателството на Европейския съюз и да се призове е, ирландското правителство да вземе лиценз, е, който да разреши внасянето на този медицински продукт. Благодаря, госпожо. А сега представител на комисията, дирекция, генерална дирекция Санко. Аз ще говоря първо, с това ще дам думата на колегата. Аз съм от генерална дирекция Санко. Е, работя в е, звеното фармацевтични продукти. И отговорът ми ще се ограничи до аспектите повдигнати в светлината на прилагането на директивата за медицинските продукти, за която стана дума. Очевидно, твърдението, главното твърдение тук е, че или питейната вода, или веществото, което се добавя в нея, може да се разглежда като медицински продукт. Доколкото разбрах от изказването на вносителят, те признават, че питейната вода не може да се разглежда, не може да се разглежда като медицински продукт. Като такъв, според тях, може да се разглежда само веществото, което се добавя в водата, което се смята от тях за медицински препарат. Така, кога става дума за класифициране на определени вещества или а, медицински а, препарати, трябва преди всичко да се обясни Нещо, което не един път е, е потвърждавано от практиката на Европейския съд, а, че спецификация, спецификацията на медицинските продукти е а, е, е работа на страните членки. Т.е. националните власти трябва да определят за всеки отделен продукт дали става дума за лекарствено вещество или не. И поради това в някои страни едни вещества се разглеждат като медицински, в други страни се разглеждат примерно като хранителни добавки. Така че по принцип не европейските институции, в случая Европейската комисия, трябва да действат като а, апелативен орган, който да решава как да се класифицират едни или други продукти. И ако някой смята, че става дума за продукт, който е вкаран на пазара в определена страна членка и че този, това вещество трябва да се разглежда като медицински продукт. Или пък продуктът е квалифициран като медицински продукт, а той не е такъв, трябва да се обърнат заинтересованите лица към органите на съответната държава. Тъй като съдът не, не един път е подчертавал, в своите решения, че това е в правомощията на страните членки и техните решения могат да се обжалват пред националните съдебни инстанции. Това се отнася напълно и за случая, за който тук става дума. Но дори условно, хипотетично да започнем да обсъждаме определението за медицински продукт, така както то е дадено в директивата, има основателни съмнения, че въпросният киселина силикофлороводородна е медицински продукт. Обикновено разглеждаме медицински продукти на, в вида, в който те достигат пациента. Е, какво става тук? Какъв е продукта, който достига до пациента? Става дума за питейната вода не я консумира пациентът или в случая гражданинът. Значи това е крайният продукт. А веществата, които се добавят към този крайен продукт на предишни етапи, не могат да се разглеждат като медицински продукти. Те са само някаква част от крайният продукт. Значи, когато става дума за питейна вода, която е крайния продукт, веществата, които се добавят в случая химически съединения, това са химически съединения, които не могат да бъдат определени като медицински препарат. Ако някой, ако някой смята по пътя на вашите разсъждения, че химическите е, съединения, които се добавят в водата, са сами по себе си медицински е, продукти. Когато ги добавяме към е, някакво друго вещество, това би значило, че даваме продукта на пациента. Но на европейско равнище ние следим какво става с него само когато той бъде доставен в аптеката. Как той се дава на пациента, също е въпрос, който решават компетентните власти, а не европейското законодателство. И ако това химическо съединение се разглежда като медицински продукт, то и тогава европейското законодателство не отговаря за окончателният етап на неговото, в копи, който то достига това вещество до пациента. Защото този последен етап е също в рамките на отговорностите, които са възложени на страните членки. По всички тези причини смятаме, че директивата за медицинските продукти не може да бъде основание за това, което искат носителите на петицията, а именно прекратяване на флорирането на водата, защото тя според нас не е приложима в този конкретен случай. Както сме обяснявали по-рано, според нас нито питейната вода като такава, нито веществата, които се добавят към нея, могат според нас да бъдат разглеждани като медицински е, продукти, съгласно дефинициите на директивата. А както вече казах, класификацията на веществата, дали са те лекарствени продукти или други, е работа на страните членки, не на Европейската комисия. Благодаря на представителя на комисията. Господин Дюхен. А, благодаря, господин председател. Няма да ви да отнема много време. Аз а, съм от а, Генерална дирекция за околната среда и а, вече сме разговаряли с досителите на петицията по отношение на питейната вода най-напред искам да изкажа моите най-сърдечни съболезнования, искрени съболезнования на а, на петицията. А, трябва да кажа, че ангажиментите, които ние сме поели, особено по отношение а, на уведомяването във връзка с този въпрос, този ангажимент и не се отказваме от тях, ще продължим да работим и за нас е много важно да получаваме най-последната, най-новата информация във връзка с този проблем. До сега обменяхме информация до месец март. Редовно ни беше изпращана информация по този въпрос от властите в Европа. Искам само един път да повторя, че бихме искали това да продължи. Благодаря. А, госпожа Харкин иска думата, но не преди да й дам а, думата, искам да задам два въпроса. Първият въпрос. Искам да попитам какви са, а, как, как влияе върху човешкото здраве флорирането на водата. Може ли някой да отговори на този първи въпрос? И след като получа отговор на този въпрос, ще дам думата на господин Харкин. Ще имаме думата, ще имате думата, не се тревожете. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е следният. В доклада на комисията се посочва, че има научни препоръки във връзка с директивата за питейната вода, определени насоки, пределни стойности и така нататък. И там се посочва, че Европейския съюз не регулира флорирането на питейната вода за здравни нужди. Това е въпрос, който е отговорност на страните членки. Въпросът е, искаме ли Европейската комисия и Европейския съюз чрез нея да промени тази своя позиция и да се заеме с въпроса за флорирането на водата. А, това е вторият ми въпрос. Госпожо Харкин, сега вие имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите от комисията за разясненията. Искам да кажа няколко неща и да задам някои въпроси, след което ще се извиня, че трябва да излеза, тъй като имам заседание в друга комисия, но а, тук нещата са много важни. А, познавам директивата, зная, че медицинските продукти са задължения на държавите членки и това е в техните прерогативи. Но всяко вещество или комбинация от вещества, които се предоставят за лечението на някакво заболяване, всяко вещество или комбинация, повтарям, разбирам, че това е задължение на държавите членки. Но ако чрез своите министри и администрация държавата, както чухме от жалбоподателя, използва тези вещества, за да предотврати заболявания, това само по себе си е индикация, че държавата ги използва с медицински цели. Въпреки, че законодателството може би не е това, което бихме искали и очакваме то да бъде. С други думи, използват се вещества като а, медицински, а, медицински вещества. И според мен е, тук има някакво противопоставен между практиката, т.е. това, което правим, и е, текста на закона. Второ, заболяването, за което е, се използва този препарат, е зъбния кариес. И това е едно от най-често срещаните заболявания. Няма съмнение в това отношение. Така че зависи от държавите членки дали да реши едно вещество да се третира като медицински продукт или не. Но въпросът е дали силикофосфороводородната киселина ще се третира като медицински продукт или не, е въпрос, който ще се зададе на държавите е, членки, но ЕФСА е, също може би трябва да се произнесе. И последно, е, вие казахте, че законодателството регулира начина по който се предоставя един продукт до ниво на аптека. Но в този случай не става за това. От друга държава киселината се внася без разрешително и се използва за предотвратяване на някакво заболяване. Така че аз разбирам какви са, какъв е обхвата на директивата, какви са вашите правомощия, но чрез своите а, действия правителството не спазва директивата, защото те, то казва едно, а върши нещо съвсем различно. Така че именно това би трябвало да бъде въпроса, с който да се занимае комисията. И отново съжалявам, че ще трябва да излезе и не мога да остана до края на заседанието. Благодаря много, госпожо Харкин. Сега отново ще дам думата на представителите на комисията. Не зная кой би искал да отговори. Кой ще отговори от страна на комисията? Okay, I, I... Аз ще говоря по въпросите, свързани с директивата за медицинските продукти. Освен това, може би трябва да предоставя едно допълнително разяснение, а именно, че едно вещество само по себе си не може да бъде продукт за медицински цели. То е само елемент. Така че има много продукти, които са елемент от, медицински, от продукт за медицински цели. а Не самото вещество а начина по който то се използва в даден конкретен контекст при а, под изготвянето на дадения продукт. Така че на европейския пазар а, се продават множество химически елементи, включително и този, който а, ирландските а, власти влагат в питайната вода. Но сам по себе си то, само по себе си това вещество не е а, продукт, за, който се използва за медицински цели, е само един негов елемент. Чакайте, според мен е силикофлороводородната киселина е един, едно съединение. То съдържа силиция и флор, водород, така че това са три различни химични елемента. Просто това искам да добавя. Съжалявам, аз съм юрист, не съм химик. Така че моите отговори са по-скоро по правните аспекти на този въпрос. Понякога е трудно, разбирам, че е трудно да се обясни то, тази гледна точка на хора, които нямат юридическо образование. А, така че едно вещество е само а, елемент от, меди, от медикамента. А, под медикамент или медицински продукти за медицински цели са онези продукти, които са произведени в промишлени условия. Само завършения продукт може да бъде използван като медикамент. Когато отидете в аптеката, вие не получавате веществото, вие получавате завършения крайен продукт. И именно за това директивата въжи само за крайния продукт. Крайният продукт, нека да обясня, е онова, което достига до крайния потребител, пациента. В този случай това е питайната вода. Yeah, you, And, uh... Благодаря го, господин председател. И аз искам да се върна на допълнителни въпроси, които бяха зададени. Единия беше за въздействието върху здравето. Въздействието а, върху здравето. А, от, този, от това химично съединение. Това химично съединение се добавя към водата, но всъщност то може и естествено да присъства в нея, но това съединение присъства в пасти за зъби и други продукти. Така че когато гледаме, разглеждаме този въпрос, не трябва да се спираме само върху водата за пиене, но и върху ця, целият контекст на излагане на въздействието на флора. А, що се отнася до а, питайната вода, нашите контакти с Световната здравна организация са постоянни, ние сега поддържаме връзка с тях, но световните указания за питайната вода са основанието, на което ние а, се позоваваме. Може ли да си свалите часовника? Вероятно, а, смущението идва от него. Извинете. самата, за самата питайна вода Световната здравна организация редовно предоставя актуализирани основни насоки в това отношение. Там има данни за излагането на, на човешкия организъм на въздействието на всички а, елементи, които могат да бъдат а, добавени към водата. примерно хлорид и се правят проучвания за въздействието на тези вещества върху човешкия организъм. Съобщението, което получихме от миналата година, то е актуализирано, не променя препоръките за нивата на съдържанието в питейната вода. Съвсем независимо от всичко това, ние поискахме и допълнителен преглед на научните доказателства и оценката на, здрав... на рисковете за здравето и околната среда. Оказва се, че тук трябва да се разглежда а, здравето в по-широкия контекст, не само питайната вода и всичко останало, което влияе върху него. И за това се оказва, че нивата за флорирането на вода трябва да се променят, но трябва да се вземе предвид и начина по който се управляват рисковете. Има региони в Европа, където а, нивата на а, флора са много високи. Това е естественото състояние на водата. И там има възможности за дерогация, за изключение. Ирландия, доколкото знае, ако объркам ме поправете, но доколкото знаят там нивата на флора в водата за пиене са много под стойностите в директивата. Така че поне това не носи рискове за здравето на човека вследствие на излагане на организма на въздействието на флора но когато става дума за излагането на организма на а, определени вещества, трябва да се разглежда всичко комплексно. Разбира се, човек не бива да поема прекалено много флор и а, затова има ограничения, примерно, а, за съдържанието му в паста за зъби и прочие. Тоест, комисията едва ли ще промени позицията си, има най-различни фактори, които а, с, се разглеждат тук. Няма да навлизам в подробности, но по отношение на питайната вода няма основание да се променя позицията. А, ние непрекъснато правим преглед на този въпрос и то не е само за флора, а и за други вещества. А, и на всеки 5 години предоставяме такава информация по смисъла на директивата. Така че ще продължаваме да се занимаваме с доказателствата, с удоволствие. Ще приема всичко, което вносителят би ми предоставил в а, а, тази посока. А второто нещо, не съм аз човек, разбира се, който има а, компетенциите да го каже, но анализът на комисията от миналата година показва, че в момента аргументите, които се а, предоставят, тук става въпрос за три държави членки. Не всички, само три държави членки са засегнати. И нашият анализ винаги се почива на принципите на субсидиарността и пропорционалността. Така че държавите членки имат компетенциите, имат правомощията сами да се занимават с този въпрос. Така че нашата позиция за момента е, че няма необходимост от промяна в законодателството. Благодаря много. Както виждате, проверихме часовника ви и се оказа, че той е много особен. Госпожа Харкин поиска думата. Да, съвсем накратко. Първо, благодаря за обясненията. Когато колегата от главна дирекция Санко говореше за вещества, аз имах предвид директивата за медицинските продукти. Тоест, гражданина трябва да може да разчита а, на това, че текстовете на европейските директиви се спазват. А, и тук в тази директива се казва всяко вещество или комбинация от вещества. Това не си го измислям. Така пише в директивата. Ще се върнем отново на този въпрос. А, Зададох въпроса, вероятно вие не можете да ми отговорите в момента, но има ли други държави членки, в които това вещество се третира като медицински продукт? продукт за медицински цели. Както казахте, има само три държави членки, именно за това, които са засегнати, именно за това Европейския съюз не предприема а, нищо. А, тоест, броя на държавите членки е прекалено нисък, прекалено малък. Ако в повече държави водата се флорираше, вероятно щеше да има повече основания за действие. Но Ирландия, макар и малка, с малко население, не означава, че няма нужда от регулиране на този въпрос. Колкото и малко да са хората, регулирането трябва да бъде на лице. По отношение на това, което чухме от комисията във връзка с екологичните въпроси. Четох нещо преди няколко месеца и доколкото си спомням, ставаше въпрос за бебета, които а, получават а, изкуствена храна с а, евентуално високи опасни нива на флор. Преди месеци четох този материал и тогава нещата ми се сториха тревожни, защото наистина ако нивата са такива, това може да бъде сериозен въпрос. Така че като гледам един преглед от гледна точка на учените и чувам, че малки деца до 9 месеца се хранят с изкуствени храни, където има подобна опасност, мисля, че Европейския съюз трябва да се поразтревожи малко, дори и да става дума за малко наброй а, случай. Така че, според мен, тук има важни въпроси. Разбирам обясненията на комисията, разбирам, че тя няма правомощия, така че, може би, трябва да поговорим до къде трябва да се простират нейните правомощия. Според мен, обаче, въпросът не е приключен. Петицията трябва да остане открита, именно защото има и последни научни данни, които евентуално могат да ни помогнат да решим дали отново да предоставим този въпрос за, на вниманието на комисията. Така че благодаря и отново се извинявам, че трябва да напусна. Един момент, госпожо Харкин. Искам да предложа нещо. Както разбирам, искате петицията да остане открита. Съгласен съм, преди да дам думата на вносителя. Но преди това трябва да получим и доклад от ирландските власти. Можем да им изпратим едно писмо с молба да предоставят информация. Ако сте съгласна, можем с това да дадем думата на вносителя. Благодаря. Искам само да кажа, че така както стоят нещата в момента, ирландската държава използва комисията на по този въпрос като аргумент, за да продължи да дава този продукт на ирландските граждани, независимо кои са те, къде се намират, дали са бебета. А, а когато става дума за научните а, факти и въздействието върху здравето, институциите продължават да твърдят, че въпроса не е спорен, че дискусия не бива да се води, а това е пълна глупост. Съвсем наскоро Съюзът на учените, е, които работят е, в Европейския съюз, не подкрепи е, флорирането на водата. Има множество научни изследвания, които доказват, че проблемите, които възникват вследствие на а, излагането на организма на флора, са сериозни. Така че искам да ви прочета текст от такова проучване. Тези хора са убедени, че тяхното мнение е взето предвид от 50, от 24 в 24 държави в Европейския съюз се казва, трябва, когато изпием една чаша вода, да изпием само една чаша вода, а не флор. Така че вашите институции слушат трябва да слушат учените. Те казват, че има риск от прекалено силното излагане на организма на флора и това има своите последствия. Един лекар, Даглан Лор, ирландец, е подготвил много информация по този въпрос. Аз я предоставям на обществото и хората в Ирландия започват да казват не искаме да ни давате лекарства, не ви вярваме, нямаме ви доверие. Така че когато в Ирландия си получаваме сметките за вода, хората все по-често отказват да ги плащат. И ще цитирам един от тези учени, доктор Алберт Карсън, който е швед и чието, чиято информация е в, обхваща един дълъг период. Той се интересува от флорирането от 60-те години насам. Той се занимава с този процес в Швеция. Той казва, че не бива да се дава лекарство на хората без разлика кой, кой е и какъв е този, който го получава. Когато човек отиде на лекар, той отива, защото има някакви оплаквания. Флорирането засяга цялото население това е в разрез с съвременните фармакологични изследвания. В някои случаи се оказва, че има много голяма разлика в начина по който хората реагират на лекарства. Ако един фармакологично активен агент се предоставя чрез питайната вода, разликата в реакцията на различните хора е огромна, дори при фиксирани дози. И а, всичко това е абсолютно различно за различните хора. Ако, примерно, аз се подготвям да, за маратонско бягане, аз ще консумирам големи количества вода. И накрая ще се върна към това, с което започнах. Според мен е направо забележително, че Европейската комисия ни казва, че приемаме, според, че според стандартите флора е в рамките на а, стандартите на директивата. Ирландия обаче като че ли не трябва да спазва само един единствен закон. Вие сте юристите. А, вие знаете, че Европейския съюз трябва да спазва всички свои закони. И затова направо не мога да повярвам, като слушам господина от главна дирекция Санко, който говори за медицинските продукти. И може би имате предвид версията на, от 65-та година на документите за тези медицински продукти. Нека да цитирам становище от 2008 година. Според директивата за медицинските продукти, един продукт може да се счита за медицински, ако той е вещество или комбинация от вещества, които чието свойства могат да лекуват или предотвратяват заболявания у човека. Това е начина по който ни се представя силикофлуороводородната киселина. Забележително е наистина, че продължавате да твърдите, че това вещество не е продукт за медицински цели. Това е той той се добавя към водата, за да предотврати кариес в зъбите. Тогава какво е? Не се прибавя, за да избие бактериите във водата, както хлора, например. За да предотврати заболявания, които се предават чрез питейната вода. Хлора обаче е продукт, който през 60-те година с решение на министъра започва да се добавя към водата. Ние нямаме избор дали да го погълнем или не. И направо е невероятно, забележително е и върви срещу всякаква логика. А, освен това, науката ни доказва, че този подход е вече устарял. Освен това, ме е срам, че трябва да дойда тук, в Брюксел и да ви моля за помощ да ви помоля за, нещо, кое, за помощ срещу нещо, което е направо абсурд. Но може би истината е, че а, този проблем просто пропада през цепнатините на огромната бюрокрация в Европейския съюз. Така че ние искаме да кажем, господин министр, господин Алекс Уайт, нямаме ви доверие. А, не искаме да поглъщаме флор, когато си правим чай. А, така че престанете да ни флорирате. И затова предоставям петицията на комисията. Не ми се плаща да го правя. На вас ви се плаща, за да а, прилагате европейското законодателство. Това вещество е продукт за медицински цели и то трябва да бъде лицензирано като такова. Ирландски Българската агенция за медицински продукти каза, че това няма да се направи, защото то е обект на друг вид законодателство, но тук става въпрос за продукт за медицински цели. Uh, <laughs> I think I better end there. Май трябва да свършвам, но ако вие не можете да ни помогнете, аз мятам, че все пак закона ни защитава. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Покок! Нека да кажа няколко неща. Първо, съболезнования за кончината на баща ви. Както разбирам, той преди два месеца е починал. Но съм сигурен, че той би се гордял много с защитата, която предоставихте тук, в нашата комисия, така че вие свършихте прекрасна работа. Искам да ви кажа, освен това, че ще продължим да се занимаваме с този въпрос. Въпросът остава открит и заедно с комисията, с ирландския министр, с представителите на правителството. Ще поддържаме връзка. Ще бъде добре да разполагаме с цялата документация, по а, тази жалба, за да можем да продължим да работим по нея. И така, благодаря ви за присъствието и ви желая всичко най-добро. Vamos a continuar con la petición número 10, presentada por Naiden. Сега продължаваме с петиция номер по точка 10 на господин Чак Ролф от България за замърсяване на околната среда в Стара Загора от Тец Марица Исток и с петиция 1865 от ИП за замърсяването на въздуха в град Стара Загора, както и петиция 25, 257 от Цвета Христова България за замърсяване на околната среда на въздуха в град Стара Загора, подкрепена от 300 000 подписа. Това е град Стара Загора в Централна България. Господин, госпожа Цветан, господин, госпожа Цвета Христова има думата. My name is Васил Кадринов. Името ми е... А. е, е Васил Кадринов ще представя петициите. Въздухът в Стара Загора от много години е замърсен. В Стара Загора има около 160 000 души. Както разбираме от отговора на комисията, получен на 30 април 2013 година, има две процедури за нарушение на законодателството, на общностното законодателство. От една страна е, има надвишени надвишени прагове на СО2, а от друга страна има прекалено много концентрация на вредни частици във въздуха. Качеството на въздуха за него има законодателство, прието от 2008 година. Вследствие на директор, директивата Република България, държава членка на Европейския съюз от 2007 година, България има задължението да спазва дозите за азотен диоксид до януари 2010 година. Това е изискването на директивата, т.е. тези дози трябва да бъдат спазени тези прагове. Средният период за азотен диоксид е 1 час и праговата стойност е 200 микрограма на кубичен метър. Те тази стойности не бива да се превишават повече от 18 пъти за календарна година. През 2012 година тази прагова стойност бе превишена 300, 33 е, пъти за един календарен месец през ноември. Това не беше информация, която бе споделена с населението замърсяването се случи, никой не знаеше, а това беше задължение на властите. Данните са от автоматичната измервателна станция на Българск... Българската изпълнителна агенция в Зелен Клин в Стара Загора. Тук са данните за месец ноември 2012 година. И тази автоматично измервателна станция е станция на Изпълнителната агенция по околна среда, която е бранш, която, която е част на Европейската агенция по околна среда. В настоящия план за чистотата на въздуха на община Стара Загора няма нищо, което се казва за азотния диоксид. Също така няма и нищо за сероводорода и частиците. В България няма достатъчен контрол за използването на оръжия от частни компании за региона в Стара Загора. Използването на оръжие е източник на азотен диоксид и замърсяването на въздуха с азотен диоксид. Когато праговите стоености са надвишени, може, това може да доведе до структурни промени на дробовете. Предишният министр, госпожа Караджова, министър на околната среда, каза, че има план за качеството на въздуха в Стара Загора, но той не работи. Следващият министр, господин Попов, каза, на 20 май 2013 година, че властите трябва да идентифицират източника на замърсяването на въздуха в Стара Загора. Същото каза и настоящия министр госпожа Михайлова на 3 юни 2013 година. Ние сме граждани на Европейския съюз и не може да чакаме всяко ново правителство от България да започне да търси е, източника на замърсяването в Стара Загора. Ние искаме е, замърсяването да спре. Има корупция в България и компаниите, които печелят от използването на оръжия, има достатъчно пари да заглушат острия слух на властите. Ние смятаме, че комисията като пазителка на договорите не е сляпа, не е глуха. Надяваме се комисията да предприеме съответните стъпки пред Европейския съд за това, че България надвишава стойностите на, е, на азотен диоксид и сероводород, както и е, стойностите на частици. Аргумента трябва да бъде надвишените стойности за месец ноември. Има данни и за другите замърсители. Апелираме към Комисията по петициите да не затваря, да не приключва тази петиция, докато българските власти не осигурят изпълняването от страна на България на поетите ангажименти. Благодаря. Благодаря. А сега от името на комисията госпожа Маркова Спаринети има думата. Господин Маркова Спаринети. Благодаря. Това е много интересна петиция. Всъщност това са три петиции. Бих искал да кажа, че вносителите, на вносителите, които присъстват, искам да кажа, че ние не сме глухи, не сме слепи за тази петиция. Това са все пак на 30 000 човека. Благодаря, че заостряте нашето внимание към този важен въпрос. Важно е, важно е чистотата на въздуха в Стара Загора. Ние ще следим развитието в Стара Загора. Но нека започнем с данните, с фактите. Ако говорим за човешкото здраве, нашето законодателство предписва правно обвързващи стойности, които не са целеви стойности. Те наистина трябва да се спазват. Това е, е ясно. Е, тези задължения трябва да се спазват независимо от всички разходи. Сега целевите стойности те не би трябвало да предизвикват диспропорционални разходи. Защо говоря за тези стойности, за целевите стойности? Защото а, в тази зона има превишаване на стойностите, но има и превишаване на целевите стойности. И искам да ви кажа последните данни за всички замърсители, не само за азотния диоксид и сероводороди, а за други замърсители. Ако погледнем е, чистотата на въздуха на зоната Стара Загора, според последните доклади, които са представени от българското правителство, има превишаване на стойности за сероводород е, и за това има наказателна процедура срещу България. Освен това има превишаване и на твърдите частици 10, ПМ-10 и за това има също наказателна процедура, защото систематично но се надвишават тези стойности, откакто България е член на Европейския съюз. Но има и надвишаване на стойностите CO, кър, е, въгле, е, въглероден окис, окис. Имаме и превишаване на бензопиран. един микрограм на кубичен метър е стойността. А станцията е измерила 25 микрограма на кубичен метър, което е 25 пъти повече от това, което предписва директивата. Както казах, целевите стойности не са а, ключовия момент. Те не бива да доведат до допълнителни разходи, но това не се отнася за ограничителните прагови стойности. Те трябва задължително да се спазват. Сега за двете наказателни процедури, всъщност има три такива, ако а, вземем предвид, че става дума за определени за, а, замърсители, но тук говорим за промишлени а, замърсители, а не примерно за вулканно избухване. И така, България не е успяла да спази стойностите, както би трябвало да бъде. За 2008, 2009, 10 и 2011 година това е така. По времето на присъединяването бяха заложени определените стойности. Тези стойности не бяха спазени и комисията смята, че ще са необходими отново оценки на отговора от българското правителство. Това е ситуацията в момента. Ние имаме данни за други замърсители, имаме и актуална информация. Имам ли време да я споделя? Благодаря. И това е добрата новина, защото последният доклад Всъщност ние очаквахме ситуацията да се подобри, защото има много европейски средства, които целят подобряването на качеството на въздуха, та да се върне на, ситуа... на актуалната ситуация. Имаше отговор на България за твърдите частици 10. В много е, зони има подобрение в България. и то подобрение в сравнение от миналата година, с едно изключение. Това е Стара Загора. Именно Стара Загора, за съжаление, в Стара Загора все още превишението е много високо и странно е, и вероятно тук ще трябва да поискаме отново отговор от българското правителство. Една от станциите, е, те са две, е, показва много добри резултати, а другата показва а, лоши резултати. Тази, която показваше лоши резултати, а, е затворена станцията. Станцията, която остана и показва добри резултати, през 2012 година показа по-влошени резултати и това буди загриженост у комисията. Затова смятаме да предприемем допълнителни е, стъпки за изясняване на ситуацията. Благодаря. Много ви благодаря. А сега давам а, за кратко а, за отговор на вносителят на петицията. Представителя на, на Комисията за информацията, която получихме, тя потвърждава, че а, положението в Стар Загора е тревожно и че тези 30 000 души, които подписаха нашата петиция, имат основание да настояват българските власти да вземат мерки за а, решаването на проблема с замърсяването на въздуха в града. Затова а, ние благодарим за тази обстойна информация, която а, представи комисията и считаме, че а, уважавания комитет по петиции следва да остави коми... а, петицията отворена, докато не се получат адекватни а, информации от българска страна а, за взетите мерки за подобряване на въздуха в Стара Загора, изпълнението на а, директивата и на а, граничните стойности, които трябва да се постигнат. И също така настояваме комисията, ако не види задоволителни отговори от българските власти, да премине към, към осъждане, към завеждане на дело срещу България в съда в Люксембург, за да може в крайна сметка по този начин българските власти да свършат работата си. Благодаря за дадената ми възможност да направя това изявление. Pues Благодаря. Искам а, да ви благодаря много за това, че сте тук. Ще оставим петицията отворена и ще искаме допълнителна информация за това, което ще свършат българските власти комисията по петициите ще сподели информацията с Европейската комисия и след това ще обсъдим наново какви мерки трябва да бъдат предприяти. Благодаря. Сега минаваме към 11-та точка от нашия дневен ред. Това е петиция 958, внесена от Пьер Лакруа тя се отнася до екологическо състояние на водната система в региона Де Севр. Господин председател, благодаря, че ми давате възможност да говоря по този въпрос. Ще бъда съвсем кратък, тъй като за жалост няма нещо особено ново, което да, за което да ви уведомя. Когато получихме тази петиция, голямо впечатление ми направи големия брой подписи – под нея. А нещо, което очевидно показва какъв голям брой хора са в района са загрижени за състояние, екологично състояние на водната система. Но когато погледнахме на информацията, видяхме, че само има две страници с конкретни данни за това, което се твърди, че е нарушение на европейското законодателство. Тези две страници не могат да ни дадат основание да започнем процедура за нарушаване. като се има предвид обаче значението на петицията за такъв голям брой хора, ние решихме да сами ние да зададем въпроси, да отправим въпроси към френските власти – за да ни уведомят те какво е състоянието на водната система в региона, за да видим дали не можем да получим допълнителна информация, която да ни даде основание да предоставим необходимата информация на вносителя на петицията. Отправихме послание до френското правителство на 3 януари 2013 година и им дадохме срок до 22 февруари за отговор. След това изпратихме последващ имейл към онези, които отговарят в стратегическата група по отношение на опазване на водите на 25 марта и след това през май. Обаждахме се наскоро, отдавна, още един път, но до сега нямаме отговор от Франция и изглежда, че няма и да получим такъв отговор. И за жалост това ни поставя в една задънена улица. Първо, защото а, нямаме информация по случая, но такава информация можем, ако не получим, няма как да вървим напред. Възоснова на тези две страници, които са ни предоставени, не можем да започнем каквато и да е официална процедура срещу Франция. Ценим а, факта, че въпросът се повдига отново днес, за да видим как може да получим тази необходима ни информация. Няма а, да разсъждаваме защо Франция не отговаря, но очевидно фран... френските власти много добре знаят за съществуването на тази петиция. Тя е а, отпратена а, до госпожа министърката на, за устойчивото развитие а, а, на енергия и мисля, че трябва да имаме е, повече информация, например, конкретни примери за това как се замърсяват е, подпочвените води или как се е, отклоняват повърхностните води и така нататък. Но необходима ни е повече информация, за да пристъпим към каквито и да е действия. Във всеки случай, чакате да получите информация от френските власти, нали така? Тоест, може да оставим петицията отворена, докато вие продължавате да настоявате за допълнителна информация. Това ли искате? Да, ще кажа, няколко пъти обаче настоявахме да, за, да получим отговор. По някакви причини те не отговарят. Няма да разсъждавам защо не отговарят. Обаче писмото е отправено от тях 8 месеца дори преди да го получим ние. Затова ма не съм сигурен дали ще получим отговор. И затова, ако има някъде информация, ще можем да е, им зададем предишните въпроси и след това, като сме по-конкретни, ще може да кажем, имаме сега по-конкретна информация, питахме ви няколко пъти, не отговаряте, но ако имаме информация било за нарушаване, нарушение, било нещо друго, което може да изиска конкретен отговор. Необходимо ни е повече информация обаче, защото в момента, така както е петицията, макар и подписана от голям брой хора, очевидно, че от нея от състоянието на нещата се тревожат голям брой граждани, но тя не ни дава основание да започнем официално процедура за нарушение. Просто трябва да получим информация от Франция. И необходима има информация, която да бъде официално предоставена от френските власти. В никакъв случай не говоря за закриване на тази на петиция, просто чудя се как да накараме Франция да отговори на въпросите ни. Добре. Може би може да ни дадете копия от писмото, за което става дума. Да, разбира се, ще го сторя. Сега смяна на председателя. И така. Мисля, че приключихме с тази точка от дневния ред. Нека сега минем към следващата точка от дневния ред, а това е 12-та точка. Става дума за петиция 1331 от 2010 година, петиция 1621 от 2010, 1106 от 2011, 799 от 2011, 1105 от 2011. Тези петиции имаме само един от носителите от избраните петиции и тук. Давам ви думата. Благодаря госпожо председател. Благодаря за поканата, благодаря за възможността а, да се почувствам е, европейска гражданка. А, нещо, което а, хората не усещат много добре през последните години, защото имаме проблеми, а, които засягат редица части на италианското общество. Разликата в цените липсата на прозрачност при ценообразуването и липса на обективност от страна на италянските власти. Беше много, имаше много ясно позоваване на ИСФАП, за разликите в цените между различните италиански райони. И ИСФАП установи това. На 27 ноември това, което бе заявено, фактически не е вярно. То не се потвърждава от данните на ИСВАП. На предпоследните години 9, 10, 11 година, за които имаме статистически данни, сравненията в района на Неапол, Става дума за не повече от 65% в полза на Неапол. Такава е разликата в цените. От 130 до, 380, до 338%. И това е в вреда, в ущърп на гражданите на Неапол. Ако погледнем двата основни принципа на законодателството, ще установим, че няма никаква прозрачност тук, нито пък възможност за конкуренция. Е, е, съгласно националното и европейско законодателство, застрахователните компании трябва да бъдат прозрачни за гражданите. Механизма по който се образуват е, цените на различните застраховки в момента са абсолютно непрозрачни. Когато имаше намеса, намеса примерно през 2012 година, бе заявено, че през 2011 година, например, има 14 случая, 14 дела а, срещу застрахователните компании и техните представители. storia, compagnie ed attuari sono stati semplicemente multati. Inoltre... Чрез парите, които събират застрахователните компании, Антитръстовият орган посочи факта, че економическите условия трябва да бъдат достатъчно прозрачни, за да може да се установи да се установят търговските основания на тарифите. Бяха проучени условията на застраховане в Милано и в Неапол, въпреки че броят на происшествията е еднакъв, се виждат огромни различия в цените на застраховките, нещо, което е абсолютно неоправдано. Ясно е, че има фактори, които потребителите не познават, които надзорните органи не познават. Auto, trattandosi praticamente di servizio pubblico e che tra l'altro il costo della tariffa. Значи говорим тук за нещо, което е една обществена услуга, публична услуга. И нещата допълнително се отежняват от факта, че има и допълнителни данъци свързани с здравето на гражданите, е, те са по-високи в Неапол. Затова гражданите не могат да разберат как се образуват тези цени. Когато става дума за конкуренцията, споменавам C52, изследването C52, липсата на конкуренция между застрахователните компании. В този доклад се идентифицират редица причини за това състояние на нещата. И затова гражданите трудно решават коя застрахователна компания да изберат. Макар и да има механизъм а, за променяне на застрахователя. На место цената на застраховката да се ограничава за да могат гражданите да плащат по-справедливи суми, те не получават никаква информация и са изправени пред един направо наказателен механизъм на ценообразуване. През 2010 година, през феврали на 2010 година ИСВАП изясни как застрахователните компании променят адреса си, за да се възползват от различни правила. По този начин се накърняват правата на застрахованите. В доклада, който сте получили, антитръстовият орган посочва, че информацията предоставена от титаранските власти в, относно измамите в, в застрахователния сектор не се използва както трябва от застрахователните а, фирми и това създава допълнителни проблеми за потребителите. Либерализацията от 2012 година обаче доведе до а, поведение на, поведение на застрахователите, което може само да се квалифицира като обструктивно. Очевидно, липсата на прозрачност води до невъзможност надзорните органи да следят за какво става дума. Това води до по-високи застраховки. Съгласно вестник 24 Оре, цената на застраховката е порасла извънредно много. В вреда на италианските граждани. Тоест, италианската държава е виновна в неприлагане на общото законодателство в тази област. На застрахователните фирми е дадена свобода да дискриминират срещу, да, да, да провеждат дискриминационна практика срещу голяма част от е, италянските граждани. Затова ние настояваме да се намесите, за да може нещата да бъдат коригирани. Надявам се, че италианските власти ще приложат най-накрая принципите на прозрачност и да се създадат условия за конкуренция. Нещо, което до сега те не са направили и не отговарят на директивата 40, 49, директива 49 от 1992 година. Благодаря. Благодаря. Думата има комисията. Благодаря, госпожо председател. Позволете най-напред да кажа, че ще говори италиански от уважение към вносителя, макар че това не е родния ми език. Така че, извинете, ако не съм, а, с, а, не съм много ясен в изказването си. Първо, в обсъждането, което проведохме вече в този състав, Споменахме, че се прилага принципът на свободно ценообразуване. Ценообразуването не е в прерогативите на европейското законодателство, но държавите членки не могат да поискат предварителна информация за застрахователните премии. Това е решение на съда и тази забрана съществува. Държавите членки нямат право да се намесват в, това, в тази дейност. Така че това е ясно, вече сме го обсъждали. Вносителят посочва обстоятелството, че в някои райони Неапол стойностите са различни от стойностите на полици в други райони на страната. Въпросът е защо това е така. От една страна е възможно да има основание за това, тъй като разходите може би са различни. Разходите не са едни и същи. И тук не става дума само за процента на катастрофите в тези, в ценообразуването може да се включва и цената на поправките, на гаражите. Има много компоненти, които се вземат предвид при ценообразуването. Като цяло няма задължение едно, един економически субект да предоставя информация за своето ценообразуване на потребителя. Има и друга възможна причина. И в двата случая трябва да се каже, че компетенциите на комисията и възможностите и за интервенция са ограничени. Причината е, че в първия случай, в случая на проследяване на показателите на европейско ниво, няма наблюдение, следене на застрахователите. В банковото дело това съществува. Но по отношение на застраховането, все още не е поступило такова предложение. Така че прекият надзор над застрахователите е в правомощията на националните контролни органи, в случая ИСФАП. Същото въжи и за конкуренцията. Въпреки, че комисията има правомощия по отношение на конкуренцията, Нейните правомощия са разследващи. За да улови нарушения в сферата на конкуренцията, но тези правомощия са ограничени само до ситуациите, в които въпросните практики засягат търговията между държави членки. Ако става въпрос за дейности, които обхващат цялата територия на една държава членка, практиките могат да имат въздействие върху търговията. Но, когато става дума за въпроси, свързани с нарушение на конкуренцията в даден район или в даден град, е доста сложно и по-скоро националният орган за защита на конкуренцията трябва да бъде компетентен а, и да има правомощия да наблюдава пазара. И така, правомощията на комисията са ограничени и имаме възможност все пак за някакви действия по силата на европейското законодателство. Комисията може да реши каква статистика, каква информация трябва да се публикува по отношение на застрахователите. И ми се струва, че в този конкретен случай има недостиг на информация, на статистически данни за, и за гражданите, потребителите не са в състояние да преценят дали тези високи премии са обосновани. Дали те почиват на някакви факти и дали отговарят на реалните разходи, на статистиката от, а, за катастрофите. Тя като че ли показва, че няма основание за такива а, толкова високи цени, но може би има други, по високи други по-високи разходи, които са основание за това. Комисията ще се занимае с тези въпроси, за да види дали има основание да се изиска от националните органи, като и СФАП, да предоставят допълнителна информация в помощ на гражданите. така те ще знаят какви са причините ако данните за разходите докажат, че тези е, цени не са обосновани, тогава ще има по-силен аргумент отново да се обърнете към нас и да ни кажете, че има изкривяване, нарушаване на принципите на конкуренцията и Комисията като институцията, която внася законодателство, ще се запознае, проект, проект за законодателство ще се запознае с обстоятелствата. Благодаря ви. А, други желаящи да вземат думата? Позволете аз да добавя още нещо. тъй като това е резултат от проучване от, на органа за борба с картелите. Така че или нали, за защита на конкуренцията. Така че тук става въпрос за правомощията на комисията в сферата на законодателството. Тя трябва да реши дали националното законодателство а, осигурява а, конкуренцията. Тук а, европейското законодателство трябва да защити потребителя и а, на база на информацията, с която вие разполагате, няма доказателство, че за законодателството не отговаря на тези принципи. Няма а, основания да се обръщат да, ме, а, да се обръщ... Има основания да се обърнем към националните органи, за да проверим как се реализира контролът, нещо, което ние направихме, и националните Националният орган за защита на конкуренцията и ИСФАП ни информираха, че не само, че няма нарушения, но и че мобилността е затруднена, че е много трудно да се предприемат а, мерки, за да се осигури конкуренция. В заключение се казва, че в националното законодателство трябва да бъдат предприяти мерки за подобряване на яснотата, за подобряване на мобилността и за поставяне на край на тези споразумения между отделните дружества в ущърп на потребителя. И накрая това законодателство вреди не само на развитието на Южна Италия, но и създава а, различия в цените а, между Италия и други държави, примерно Франция и Португалия, където застрахователната премия в Италия се оказва двойна, дори тройна по размер на онази във Франция и Португалия. Това е таблица с информация, с която разполагаме. Нещата са очевидни. Комисията е, разполага с достатъчно факти, за да реши дали се прилага както трябва европейското законодателство в защита на потребителя. А сега комисията казва, че ще се занимае с националното законодателство, свързано с предоставянето на информация. Може би трябва да се отиде още по-далеч да се разгледат възможностите за мобилност, е, законодателството на и, и законодателството на Италия. Естествено, комисията не може да предприеме мерки а, е, срещу застрахователите, но може да се занимае с законодателството. И би трябвало това да може а, е, да се направи малко по-късно, ако не е възможно в момента. Това са други аспекти на въпроса за конкуренцията. Аз не съм представител на главна дирекция конкуренция, за съжаление, но познавам до някъде материята. А, има два вида а, разследване в сферата на конкуренцията. Първо дейностите за борба с картелите, за защита на конкуренцията, т.е. предотвратяване на споразумения между дружества. А има и проучвания по отрасли. Това са по-общите проучвания, които комисията може да проведе. Проверява се как стоят нещата в определени и на определени пазари без да се а, насочва вниманието към една конкретна практика. Така че това е задача на главна дирекция конкуренция. И а, решението е на тази генерална дирекция дали тя да предприеме такова по-общо проучване. Аз представлявам главна дирекция а, единен пазар, така че може би си заслужава да се привлече вниманието на представител на главна дирекция конкуренция, за да се види дали пък не е необходимо да се проведе едно такова по-общо проучване. Благодаря, госпожа Гомбодела. Можете ли да ми а, кажете името си, как се казвате? Госпожа Мацони. Вие всъщност ми взехте думата от устата. Прозрачно, защита на гражданите. Това са водещите принципи в европейското законодателство по отношение на либерализацията на цени и тарифи. Държавите членки трябва да информират гражданите си предварително по отношение на премиите, на цените. Тук искаме прозрачност и предоставяне на информация. Това е базата на всякакви търговски на всичко, всичко сферата на търговията и на договорите и всичко останало. Така че аз ви моля да разгледате задълбочено доклада за борба с картелите. Има си орган за защита на конкуренцията, на конкуренцията който като ИСФАП а, дава възможност за различия на база на броя на катастрофите, инцидентите и така нататък. Но заключението е, че въпреки различията в тези параметри, разликите в, между провинциите не почиват на тези критерии. Затова а, искам да кажа, че вашата комисия държи всички карти в ръцете си и може да продължи да работи по тази проблематика. Благодаря. Председателя. В момента никой не иска думата и на база на всичко чуто до тук смятам, че би било добре да приемем тази молба да зададем въпроса на главна дирекция конкуренция, която беше поканена да присъства, но така или иначе няма представители днес. Ще ги помолим да направят едно по-широко проучване, по-общо проучване и да поискат допълнителна информация от италианският орган за защита на конкуренцията. Така ще разберем по-конкретно как стоят нещата и в резултат на това ще решим дали се предоставя необходимата информация за ценообразуването. Така че според мен би трябвало тази а, жалба да остане отворена, открита и да поискаме по а, от главна дирекция конкуренция да ни предостави бърз отговор по фактите и данните, които ще получи от Италианският орган за защита на конкуренцията. Благодаря ви, с това приключваме по тази точка от дневния ред и преминаваме към следващата. Е, това е, е становището относно прилагането на правото на Европейския съюз. Господин Хелмер получава думата. which re- sorry, I don't normally take on uh, благодаря. Аз по принцип не взимам често доклади в Европейския парламент, защото смятам, че всяко становище се изменя в последствие в комисията и не отразява моето мнение. И това може и да е тук, да се, може и тук да се случи. Колегите може би ще са изненадани, че ще защита мнението на, мал, на малцинството по отношение на правоприлагането. Благодаря на секретарията за изготвяне на проект на становището. Аз го... Аз получих този проект и видях, че не мога да се съгласа с това, проекто предложение. Аз излизам със свой проект. Той отразява моето мнение. Секретарията дипломатично ми каза, че би трябвало да постигнем компромис, който е по-балансиран и е, да изработим текст, който може да мине в комисията. Но ние имаме поговорка в Британия – че човек трябва да е предпазлив, но да си отстоява това, в което е убеден. Естествено, разбирам, че нещата могат да бъдат променени, това, т.е. това, което аз съм написал. Секретарията каза, че Концепцията за европейското гражданство е много важно, но аз не съм съгласен с това. Аз съм поданик на кралицата, британски гражданин съм, за това аз имам моето собствено мнение, а именно, че правото за, отбръщ, за обръщане към, петициите, към комисията по петициите съществува по същата причина, по която съществува концепцията за субсидиарност. Тази концепция обаче не се прилага. Наистина, тази концепция е в унисон с Лисабонския договор, именно член 15, но Това е формулировка, която просто да покаже, че е, държавите членки функционират демократично. Според мен е, тази комисия е козметично средство, което да даде привкуса на демократична легитимност на недемократичните е, европейски институции, които не подлежат на отчетност. Аз зная, че може би моето мнение ще бъде променено. Няма да се задълбавам в подробности, но въпреки това искам да споделя моите коментари от точка 8. Става дума за частната собственост в Испания. Е, тук може би ще получа симпатия от вас защото знае, че много колеги са загрижени от факта, че от 15 години получаваме оплаквания от е, европейски граждани, от моята страна, от Германия, от Скандинавия, от Испания, а именно по повод на частната собственост в Испания. Повече няма да се спирам на подробностите. Зная, че колегите знаят за какво говоря. Надявам се комисията да предприеме съответните а, мерки по време на Испанското председателство. Въпросът бе засегнат. Бяха предприяти една-две мерки, две инициативи, но основният проблем си остана. А може би Комисията използва прекалено дипломатичен език, е, по-дипломатичен, отколкото аз бих използват, използвал, но ако колеги, а, ако решите да промените изцяло тона на моето становище, е, това е във ваша компетенция. А сега представителят на комисията има думата. Uh, uh, Господин Барси, благодаря, госпожо председател. Е, ако може, искаме да получим двете версии на становището. От една страна версията на на секретарията. В такъв случай нямаме версията на господин Хелмер. Е, бихме искали да ги получим, получим, за да ги проучим. Yes, but... Not yet. Not yet, but uh, as soon as we, uh, we receive it, we will uh, give you appropriate comments on it. Е, щом получим текстовете, ще реагираме. Добре, в такъв случай преминаваме към господин Виланд. Благодаря, госпожо председател. Аз трябва да разочаровам доклад, докладчика. Аз не съм изненадан от неговото становище, от неговия продукт. Е, той доказва своето незнание а, за това какво трябва да направи един докладчик. Докладчикът, доклад, докладчика не упражнява своето частно хоби. Докладчикът получава мандат от една комисия да направи а, обобщение на мнението на колегите, на къде са се насочили те, какво отразяват те и а, какво евентуално а, е, мнението на хората, които ще гласуват в пленарна зала. А, в много становища се а, е, чува, се вижда съобщението, е, формулировката вашия докладчик а, е, пояснява или е на мнението. А, докладчикът човек не е величие, човек като докладчик е и предлага услуга. Вие предлагате услуга и ние очакваме от докладчиците човек наистина да предложи услуга, да извърши тази услуга. Е, не става дума човек чрез веб стримването да упражнява, да провежда своя собствена кампания – не бих искал да поставям под въпрос вашето качество да бъдете депутат и да действате като интелигентен човек. Това е малко срамно. В пленарна зала – обаче има възможност да се каже, аз моето име не, аз не искам моето име да, да съществува под а, този доклад. Сега, че аз евентуално като докладчик мога да съм подвел колеги, това е нещо съвсем друго. При докладването, при изготвянето на докладите става дума за това до каква степен европейското законодателство е приложено. Европейското законодателство е законодателство и за Обединеното кралство, след като Обединеното кралство е, е член на Европейския съюз. Е, дори поданиците на Ваше Величество трябва да спазват това законодателство, тъй като Обединеното кралство също е било съзаконотворец. А комисията по петициите, нейната функция, когато има случаи, и такива случаи има в Германия, в провинциите, в Бундестака, когато нещо се случи и когато се каже, че нещата не са, има съмнение, че нещата не се случват по смисъла на буквата на закона, то тогава в такъв случай човек може да се отнесе към комисията по петициите. В такъв смисъл тази, тази комисия не е козметичен инструмент, тази комисия а, се е озъбила и на Ваше Величество. Може би недостатъчно, но това нещо се е случвало. Така че Първата половина от вашия параграф е първи е без основа. А, няма смисъл. А втората част от параграф едно също е безпочвена. Аз ще изготвя писмена оценка, писмено изявление по този, по, по вашия текст, но е, специално ще се спра на точка 8. Странно е, че упражнявате много критика, подигравате се, но когато става дума за това, че е, британски граждани могат да бъдат засегнати, то тогава изведнъж се казва, че европейското законодателство може да е полезно. Защо обаче не осветлите проблема от всички перспективи? Вие очаквате от испанското правителство нещо, нещо, което вашето правителство не е сторило, а именно правна сигурност за гражданите. Това е, е двоен морал. Това е неприемливо. Е, знаем, че Хартата за човешките права е, към нея се отнасят с резерви от страна на Великобритания. Вие познавате обаче тази а, харта. Тя не въжи за Обединеното кралство. Но това е нещо друго. Сега точка 8 е в противоречие с вашата точка 1 погледнете си текста или може да защитавате а, позицията от точка 1 или от точка 8. И така, аз не съм изненадан от това, което предлагате е, просто съм малко разочарован. Е, даже не съм и разочарован. Thank you, Mr. Wieland. Uh, there is someone else who wants to take the... А сега, кой иска думата? А, добавям и моя глас към това, което тук що беше казано. Съгласен съм с всичко, което той каза. И преди всичко, съм съгласен с това, че мнението, становището трябва да бъде коригирано, особено в първата си част. Искате ли да добавите нещо? Да, разбира се, госпожо председател. Най-напред трябва да кажа, че не съм съгласен с твърдението на господин Вила, че съществува непоследователност между първият и последният абзац. Е, да кажа, напротив, последният абзац е в подкрепа на най-първия. Е, защото гражданите могат да отправят колкото си искат петиции към тази комисия, обаче никакъв резултат не получават. Аз господин Виланд казва, че правителството на моята страна от, отказва основни права, но комисията и испанското правителство нарушават основни права, правото на собственост на европейски граждани, които имат собственост в Испания. Така че това всичко показва как безполезността на процеса на подаване на петиции и потвърждава още един път моето твърдение, че става дума за козметично упражнение, а не за сериозен натот на правна защита. От друга страна, много любезно от ваша страна, господин Виланд, да се опитвате да ме получавате а, относно Европейската конститу... конституция и как работи Европейския парламент. Да, а, беше ми интересно да чуя, че тук представлявам възгледите на комисията. А, аз си мислих, че съм избран да представям интересите на моите избиратели, но очевидно съм бъркал и затова приемам това, което вие казвате. И накрая, а, имаме ли право човек да човек да стане и да каже, че нещо не е приемливо. Мнозинството от гражданите на моята страна се изправят и заявяват, че членството ни в Европейския съюз не е приемливо. До сега не сме успели да убедим а, правителството на Великобритания в това, но ще го сторим. А, госпожо председател, ще представя а, моето становище. Напълно а, съм сигурен, че то ще бъде драстично променено и ако не искате това да стане, ще бъда абсолютно щастлив да предоставя доклада на някой друг, чието възгледи съвпадат с възгледите на господин Виланд. Господин Виланд. Господин Хелмер, да се разберем правилно. Аз не искам да поставям под въпрос вашето право да изразявате мнението си на свободно избран депутат. Напротив, аз много ценя това право, за разлика от някои други колеги. Но вие тук не говорите просто като депутат, а като човек, предоставящ услуга и когато човек поема доклад, било то по становище или да изготви доклад по дадена тема, не може да се прави, да прави това, което сам е, човек иска, а в такъв случай човек действа своеволно. Не става дума за това, че вие трябва да, из... че, е, трябва да изпълнявате чужди указания, а става дума за това, че докладчикът работи по дадена тема и то обективно не бива да се поставя над комисията над становищата в комисията. Ние, ви, ние може да спорим по изменения, по мнения. Аз това, което критикувам, е начина по който вие сте изпълнили функциите си на докладчик. Сега не става въпрос само за това, което се случва в Испания по същество. Става дума и за спор между прависти, между юристи в Лей Костас. Това е, което се случва в Лей, Лей Костас, това е казус. Казус, в който е нарушено общностното законодателство. Не е обаче ясно кой е нарушил това законодателство и тук трябва да се е, внесе яснота. Но Въпросът е не дали една комисия е козметично средство или не, а дали ние може да говорим от името на целия Европейски съюз. Аз ще си позволя изменение, който ще допълни вашето, вашето становище по частната собственост в Испания. Господин Хелмер. The... Мисля, че обичайно а, обичайно е докладчика да има последната дума или може би бъркам процедурата на тази комисия, може би е различна. Благодарен, благодарен съм на господин Вилен за неговите получения, но трябва да кажа, че малко а, не можах да проследя неговите доводи. Той казва, че британското правителство е виновно за това, което става със собствеността в Испания. Мисля, че той тук малко преувеличава и ако иска в писмен вид а, а, да ми даде аргументите си, с удоволствие ще ги чуя или пък ако иска да разговаряме. Пак повтарям, че според мен съществуват редица мерки, които а, не осигуряват съдебна защита на европейските граждани, а само създават подобно впечатление. И за това, за вас, пък и за останалите членове на комисията, казвам, не смятам, че ще има единодушие по този въпрос или че ще постигна нещо и за това казах каквото мисля и с ваше разрешение, госпожо председател, с удоволствие ще отстъпя докладът на когато решите, че е уместно да бъде даден той. Това, това, това ли е ваше искане? Искате да отстъпите доклада? Да, мисля, че всеки, който е проследил тази дискусия, както вие сте го е, сигурно направили, госпожо председател, би искал доклада да бъде е, е, така направен, че да го подкрепи комисията. Но вие казахте, че вие може да приемете изменения, т.е. вашето становище може да бъде изменено. Ако настоявате да отстъпите доклада, можем да, да го дадем на някой друг. Очаквах, госпожа председател, че докладът ще бъде изменен. Но вие, а, виждам, очаквате, че докладът, който ще се получи, няма да бъде такъв, какъвто аз бих искал и а, няма да бъде подкрепен. Затова ще ви бъда благодарен, госпожо председател, ако ме освободите от това задължение. Решението е ваше, председателката. Решението е ваше. И слава Богу, има достатъчно време, за да направим исканата промяна. Ще започнем обсъждането на този въпрос сега и ще възложим доклада на някой друг. Благодаря ви за вашето сътрудничество, господин Хелмър. Приключваме с тази точка и сега минаваме към следващата точка от нашия дневен ред. А тя е 14-та точка от нашия дневния ред, доклад от господин Салавракус. Аз ще говоря за дейността на Европейският омбудсман за 2012 година. господин Диамандурус заемаше този пост през последните 10 години. И мисля, че той създаде една сигурна система в защита на европейските граждани. Добре е да се спомене напредъкът, който бе постигнат. И по-високата активност на омбудсмана – сравнено с предишния период. Бих искал да кажа някои неща по-конкретно. През 2012 година беше много плодотворна. По-плодотворна от предишните години. 165 разследвания. С 23% повече от 2011, когато имахме 390 анкети. Тоест броят им се е увеличил. През 2011 омбудсмана е помогнал на 22 000, 22 000 граждани отговорили на, в случаите на 1911 случая чрез интерактивния си вебсайт в а, голям брой случаи. А, поради използването на този а, интерактивен а, оказател. Имаше 740 случая през 2011 година, най-низкият брой през последните 10 години, докато през 2012 година имаше сериозно увеличаване на използването на интернет. 67% от оплакванията бяха подадени чрез интернет. Очевидно подобрение в сравнение с 2011. Когато 66% само бяха подадени чрез интернет διαμεσολαβητή είναι αποδεκτός και επιτυχημένος. Δύο εκθέσεις που δημοσιεύουν. Тоест, това свидетелства за успешното, успешната работа с разглежданите случаи. Ние се запознахме с различните разследвания и видяхме, че решенията на омбудсмана се изпълняват неговите съвети в много случаи се взимат, се взимат предвид. Тоест изглежда, че нещата се подобряват. Тиващото не перешел по парих с препоръки е направи омбудсмана и, омбудсмана и на а, службата за подбор на служители. Има подобряване в качеството на извършените разследвания. Омбудсман е, е изпълнил а, задачите, препоръките на Фундацията за управление на качеството на Европейският съюз. Също се отнася и до работата за хората, с хората с увреждания. Възоснова на Конвенцията на ООН за правата на гражданите с увреждания. Омбудсмана е сътрудничил и с четири други органа, за да осигури защитата на правата съгласно конвенцията. Повечето от анкетите, започнани през 2012 година, се отнасят до Европейската комисия. 22,7% са се отнасяли. А 52, извинявайте, 52,7% са се отнасяли до Европейската комисия. През 2012 Омбудсмана се е занимавала с въпросите за достъпа до информация и доброто управление, както и с подобряването на процеса на взимане на решения. В N, съображение N от преамбила към моя доклад, се посочва, че 16,8% от анкетите се отнасят до Европейската служба за подбор на персонала. А в 13 параграф също се споменава тази служба ЕПСО. където става дума за случаи на пропуски в управлението. 71 анкети са свързани с работата на ЕПСО. Двойно повече, отколкото през предишната година. А, тези данни трябва да бъдат заличени. И причината за това е, че тези данни а, не са достатъчно надежни. и затова по решение на омбудсмана те трябва да бъдат заличени от неговия доклад. Тоест, те ще бъдат премахнати от обяснителната част на неговия доклад. Както знаете, преживяваме труден период по отношение на доверието към нас и, и, и неизвестна несигурност у европейските граждани, затова добре е да покажем, че това съвсем не е така, че не служаваме доверие и смятаме, че омбудсмана прави необходимото, за да постигне това, защото при сегашните обстоятелства е особено важно омбудсмана да работи добре, е, ефективно, е, както и е, публичната администрация в цяла Европа. Нещо, което ще даде възможност на граждани, които изпадат в екстремни състояния, да изразят това, което смятат за необходимо. По този начин можем да се борим с антиевропейският дух. Знаете, в моята страна в Гърция надига глава фашизъм, Имаме новата политическа партия Златна, Зора, партия Златна Зора, споменавам това. Защото в новините вече се каза доста много по този въпрос и не трябва да изпускаме тези събития от внимание. Омбудсманът със своята работа може да помогне за преодоляване на подобни настроения за създаване на атмосфера на доверие към Европейския съюз у гражданите. Омбудсмана заедно с други органи на Европейския съюз работи за постигане на тази цел. Аз работя като адвокат над 40 години и мога да ви кажа, че Институтът на омбудсмана може да се използва за укрепване на законността и решаване на проблемите, пред които са изправени европейските граждани. Правосъдната система трябва да работи по-бързо и по-ефективно. И това се отнася за всички страни членки. Необходимо е да се осигури равнопоставеност на всички в Европейския съюз. И бих искал да използвам възможността следното. Трябва да подкрепяме европейският дух заедно да се борим за бъдещето на Европа. Не казвам, че винаги ще успяваме и че всички ще успеем. В някои неща и някои ще бъдат, ще успеят повече. Но това са целите, към които трябва да се стремим. поради финансовата криза южноевропейските страни изпитват по-тежки проблеми. И чрез а, омбудсмана можем да помогнем за решаване на някои от тези проблеми. Споменах а, партията Златна Зорафа в Гърция. Но трябва да кажа, че подобни събития могат може да станем свидетели на подобни е, събития и в Италия, и в Португалия, и, и другаде. Но за сега ще спра до тук. Ще ви благодаря за това, че ме изслушахте внимателно. С нетърпение чакам да чуя какво мислят колегите. И разбира се, очаквам а, вашите предложения за изменения. Сигурен съм, че ще работим в дух на добронамереност и независимо от политическите си пристрастия, ще се умеем да работим заедно в полза на Европа. Благодаря. Благодаря на господин Салавракос. Благодаря ви за отлично свършената работа. Искам също така да благодаря на господин Рандо за присъствието от Европейската инвестиционна банка, господин Широко от Европейският е, економически и социален комитет, господин Бадро от ЕПСО, директор на Европейската служба за подбор на персонала и представители на съвета. Благодаря ви за присъствието. Господи, госпожа Сколаска поиска думата. Заповядайте. Да, благодаря. Много е трудно да се добави нещо. В момента отчитаме отличната работа, свързана от свършен от омбудсмана, а и доклада беше отличен. Искам да ви кажа, че вашите лични бележки във връзка с положението в Гърция добавиха към и към стойността на документа и към нашата, нашето обсъждане. Мисля, че говоря от името на цялата ни група, като казвам, че Европейският омбудсман беше наистина много добър омбудсман. Преглеждах кандидатите за омбудсман и много от тях казват, че искат да продължат неговата работа или да го използват като свой пример в работата, което е много приятно в края на мандата. Много е приятно човек да чуе, че неговите наследници ще искат да, след, да следват онова, което той е правил. Той се а, оттегля, предстои му пенсиониране и мисля, че цифрите говорят достатъчно красноречиво. Повече от 2400 жалби са подадени през миналата година. 22 000 европейски граждани са се обърнали към омбудсмана, а той самият става причина за много промени, за много поправки, които, разбира се, а това са въпроси, които вълнуват всички нас. Освен това, 84% от неговите препоръки и бележки са приети от европейските институции. Това наистина е впечатляващо. Много е трудно, човек, човек трудно приема критицизма, критиката, извинявайте, всички ние трябва да го помним, когато говорим за тези неща и тези а, цифри доказват, че наистина той е бил прав. А, следващите омбудсмани от тук нататъка трябва да помнят това. Има много малко дребни бележки, които все пак ще спомена, макар че може би не трябваше да го правя, защото тук става дума за технически подробности. Става въпрос за проект като препоръки, а не критични бележки. Може би това са дребни, дребни е, поправки. Второ, в е, параграф 22 се казва, че е, е, в службата на омбудсмана са провеждани обучения може би това е причината неговата служба да работи така добре. Освен това беше споменато, че той е участвал в конференция по административни, административно управление. Мисля, че това не е толкова важно. Не е толкова необходимо в такъв вид доклад. Тъй като има толкова много съществени неща, които той е а, осъществил, че не е необходимо да се спираме на такива подробности. Не виждам обаче някакви а, слабости. Не знае какво ще кажат колегите за доклада, но може би в Страсбург ще се повдигне необход... въпроса за необходимостта от повече от един омбудсман но в момента няма да се занимавам с това. Така че благодаря ви за днешното изложение. Благодаря. Някой друг иска ли думата? Господин Вилан. Благодаря. Е, колегашката каза повечето от нещата, които и аз исках да кажа. Аз благодаря на докладчика за това, че оценявате по достоинство работата на господин Димандорос. Когато този доклад бъде е, прият в е, комисията и в пленарна зала, то следващия омбудсман вече ще бъде факт, ще бъде избран. И може би е разумно, ако се запише, че това е Е пост, служба в преход и че този преход след господин Диамандурус искаме да използваме като повод за това как да допринесем ново допълнително качество в работата на омбудсмана. За какво мисля? Какво имам предвид? Явно гражданите трудно могат да направят разликата между функцията, директната функция, точната функция на омбудсмана и функцията на комисията по петициите. Може би е хубаво да създадем една, една обща платформа, на която се обясняват задачите на едната и на друга институция. Така че човек е още в електронния, в виртуалния свят да каже, добре, аз отивам наляво към Страсбург или пък надясно към почтенската котия на парламента. Е, трябва, може би, да помислим и за критериите за допустимост на една петиция. Защото от проекта става ясно, че омбудсмана че е, става ясно, че само 30% са били допустими за вниманието на омбудсмана. Така че ние като парламент, като комисия по петициите, може би би трябвало да прехвърлим някои от нашите дела към омбудсмана. И това е факт. Господин Салафракос, подкрепям това, което казвате, че, ни, че трябва да изработим стандарти по отношение на администрацията. Бавна администрация е лоша администрация. Бавно законодателство е лошо законодателство. Така че, може би, може да работим над общи стандарти. И приветствам, че всички кандидати казаха, е, че ще са чести гости тук при нас в нашата комисия. А също така не винаги е ясно за какви проблеми става дума, дали става дума за административни проблеми или а, проблеми при прилагане на правото. Така че вижда се има възможност за съвместна работа. в заключенията си споменавате някои общи неща, господин Салабракос. И мога да ви кажа, тук ви подкрепям. Въпреки това, има не само е, щастливите хора и по-малко щастливите хора. Има обаче прилежните и по-малко прилежните колеги. И има хора, които са в уязвимо положение и в още по-уязвимо положение. Не винаги въпросът се свежда до щастието. Трябва да внимаваме във всички страни популистите да не а, да не поемат да не се разпространяват прекалено, но има популисти не само от дясно, има популисти и от ляво. Вижда се навсякъде, че там, където сериозните установените партии започват да звучат като популисти, там в тези страни популистите започват да получават още по-голяма популярност и привличат избиратели. Така че трябва тук много да внимаваме. Също така и ние Е, които идваме от страни, които могат да окажат помощ на по-изоставащите страни, на страните в по-затруднено положение. Там ние, е, ние от тези страни трябва особено много да внимаваме за разпространението на популизма и трябва много внимателно да гледаме а, страните от средата на Европа, от периферията на Европа. Всички ние трябва да се движим в една посока с пълни сили. Благодаря. А сега господин Салавракос има отново думата за заключителни бележки. Параболи, като живеш на Благодаря много. Благодаря на двамата колеги за изказванията. Много се радвам, защото това означава, че и те споделят моите тревоги, свързани с създаването на една справедлива система в Европа. Тя би трябвало да бъде нещо като допълнение към демокрацията, добавка. Разбира се, и отляво, и отдясно, и от всякъде проблеми има. Но трябва много решително да кажем едно не. По-лесно е обаче да се каже да. Не бива да забравяме, че не трябва да допускаме популизъм в политиката си. Ролята на политика е да помага на хората, на общностите – Мисля, че всички държави членки би трябвало да се опитат да покажат повече солидарност към гражданите. Повече солидарност с гражданите, а не да създават конфликтни ситуации. Всички ние се опитваме да го постигнем, именно за това сме тук всеки от нас има само по един живот, в който да го постигнем. Разбираме трудностите и тъй както хората в един момент се отчаиват, в, момент, в един момент изпитват възмущение, може би всички от тук присъстващите, които са християни, добре познават Библията и знаят, че плодовете на нашата земя трябва да бъдат разпределени между всички и то поравно. Аз самият вярвам, подкрепям немския подход, но не съм съгласен с Карл Маркс. Смятам, че историята че от историята трябва да учим да се учим и да прилагаме наученото в бъдещето. В противен случай ще повтаряме само лошото. Ние можем да повтаряме историята, но в доброто. Благодаря на господин Салавракос нека да ви кажа, че крайният срок за предоставяне на поправки е 24 юни. Изменение до 24 юни 12 часа на обяд. А гласуването ще бъде включено в дневния ред за месец юли. Тогава ще гласуваме и след това ще гласуваме по доклада в пленарна зала през септември. Нали така? Благодаря ви и сега преминаваме към последната точка от нашия дневен ред доклада от посещението в Полша. Сега давам думата на господин Тейлър, който беше член на делегацията. Благодаря много, госпожо председател и благодаря за дадената ми дума. Аз участвах в тази делегация, посетихме Полша в резултат на множество жалби. Посещението се проведе между 29 и 31 май. Участвахме, освен мене, господин Виктор Постинаро. А, а екс-официо бяха Лидия Джвана Гердия и а, имаше представител на социалистите и демократите. Помогнаха ни Джорджо Александро и Алена Пинта, за, които, за което съм им много благодарен както и на Рокла Васлау, който беше служител на регионалната служба. Делегацията отдели известно време за посещение в Вроцлав. Първия ден беше посветен на среща с жалбоводатели, които имаха жалби свързани с шистовия газ и а, откритите а, лигнитни мини. След това имахме обиколка в Силезия, където се запознахме с конкретните райони, които са засегнати. Във втория ден, или всъщност третия, извинете, втория поправя се оратора, много бързо прелистих страницата. Така, втория ден. Във втория ден се срещнахме с представители на а, Министерството на околната среда, отдел геология и геоложки концесии. През, а, в следобеда се срещнахме с а, губернатора на Силезия, и директора на регионално развитие, служба регионално развитие в района и двама представители на отрасъл. Мисля, че ще се спра по-скоро на мините. Това са а, мини, които се разработват по открития а, способ. Долна Силезия. А, в Долна Силезия има големи залежи на лигнитни въглища и а, тези големи е, залежи е, са в район, където живеят 50 000 души. Е, това са най-тежко засегнатите региони, където беше, провед... беше проведен референдум, в който трябваше гражданите да кажат дали искат да има такава дейност или не. 95% от гражданите, които участваха в този референдум, бяха против а, тази а, дейност, което не е изненада. Представителите на района бяха кметовете, които говориха за а, пагубния ефект върху сградите, върху домовете на хората, училищата и върху градовете и селищата в района. Всичко това, всички тези селища ще трябва да бъдат разрушени, за да се открие фронт за тези лигнитни мини не беше много ясно какво ще правят хората, които живеят в тези а, общности в района. В отговор на изразената тревога, виждането на държавата беше, че лигнитните въглища са един стратегически ресурс, който да бъде осигурен за бъдеща употреба. Тоест, е, отговора беше след 30 години ще се обсъдят отново тези въпроси и ще се реши какво да се прави. Което означава, че хората, които живеят в района, се оказват в една, в една ничия земя. Никой не иска да инвестира в тези райони, защото не е ясно какво е бъдещето, дали няма да се окаже, че всичко трябва да бъде разрушено, ако се реши да се експлуатират залежите. Освен това, в нашето посещение ние поискахме а, среща с а, м, областния управител и с а, кметовете и трябва да ви кажа, че това беше първият случай, в който въпреки, че имахме много че е имало много подобни запитвания, кметовете са успели да се срещнат с областния управител. Според мен обаче дискусията никак не беше конструктивна. А сега съвсем набързо да се спрем на метода фракинг. Първия ден имахме среща с онези, които участват в кампанията. Името на мястото ми е трудно да го, затова не мога да го произнеса. Те дойдоха за среща с нас. Две сестри дойдоха да се срещнат с нас и много емоционално говориха по темата фракинг. След като делегацията се върна в Брюксел, аз останах, тъй като фракият, фракинга е тема, по която аз проявявам интерес. Посетих Гданск, това е най-богатия район а, на шистов газ. Там кампанията а, имаше същите притеснения, същите тревоги, които ни а, бяха представени и в а, Жалбите, най-вече притесненията са за заразяване, замърсяване на водите, замърсяване на въздуха, най-вече чрез изтичане на метан, нещо, което е неизбежно. И активистите ни казаха нещо, което може би не, не е наша работа, но те казаха, че това е политически въпрос. А, че според тях а, някои от служителите в министерствата вече са а, осъдени за нарушения и приемане на подкупи. Положихме големи усилия да подчертаем, че делегацията, която замина за Полша, отиде там като приятел в, дух на конструк... в конструктивен дух и за това Искахме, нашата цел беше да убедим жалбоподателите, че Европейския съюз ще следи развитието на тези въпроси. Стигнах до заключението и зная, че ще се занимаваме съвместно с секретарията с тези въпроси на следващото ни заседание. Стигнах до заключението, че не са спазени указанията на Европейския съюз, общественото мнение не е взето предвид в достатъчна степен и нашето убеждение беше, че не се спазват основните а, изисквания. Примерно, полската енергийна стратегия до 2030 година е публично достояние, но екологичните, а, екологичните въпроси, свързани с. с м, м, тази стратегия бяха поставени на бяха предоставени на гражданите за един период от няколко седмици. Според мен е това не е достатъчно. 8 седмици не е достатъчна възможност за участие в процеса на консултиране с обществеността. Особено за държава с размерите на Полша гражданите трябва да бъдат информирани поне в период на 12 месеца, за да могат да бъдат представени за да бъдат включени в а, достатъчна степен. Не мисля, че обществото е достатъчно добре предоставено. Не мисля, че е наша работа, но все пак има аномалии в стратегията на полското правителство, които не отговарят на европейските на целите на Европейския съюз. Разбира се, полското правителство като своя основна цел разглежда предоставянето на достатъчно енергия на гражданите си, освен това свръхзависимостта от газовите доставки от Русия будят тревога с основание. Но независимо от това, онова, което полското правителство ни предоставя като намерение, очевидно не взема предвид намаляването на въглеродния диоксид в района. Екологичните проблеми, които са известни, особено след предоставяне на основните насоки през 2012 година, се казва, че извършването на ОВОз трябва да бъде изключително важно. Аз обаче не забелязах някакво участие на обществеността в процеса на вземане на решения. Това е кратко обобщение на онова, което, с което се занимавахме. Ако предпочитате обаче, можем да ви предоставим повече подробности. Моето аз трябва да ви уверя, че много скоро на блога си ще кача информация за пътуването, както и един кратък филм. Благодаря. Благодаря ви много подробно беше това, което ни обяснихте, което ни разказахте. Подробно, но в никакъв случай не изтощително. Да, интересно беше. Съжалявам, че не съм чела блога ви, поне все още не съм го прочела. Любопитно ми е защото не разбрах за какво точно става дума тук, каква, каква е ябълката на раздора, дали е, Европ... дали е полската политика, ефекта на фракинга или а, обществените консултации, консултациите с обществеността. Къде е проблема? От това, което вие казахте, изглежда сте се занимавали с всичко, но каква е целта на упражнението дали стратегията за енергетиката на Полша. Така че ако ще обсъждаме самата стратегия, какъв е енергийния микс, какви са нивата на въглероден диоксид и така нататък, може би мисията би трябвало да се организира по малко по-различен начин, да включва експерти по тези въпроси и може би държавата, правителството също би трябвало да представи своето предложение за нова енергийна стратегия. Тогава ще видим дали плановете за развитие на минното дело в този район а, отговарят на новата стратегия. Защото не съм сигурна, че това е така. Това предстои да бъде, а, да бъде доказано. Второ, не знам дали вашия доклад трябва да се занимава с последствията, ефекта от фракинга. Ако това е така, тогава Европейския парламент трябва да изпрати мисия в районите, където вече се работи по технологията фракинг в района Любенски, откъдето съм аз и други райони. Така че ако се занимаваме с резултатите, ефекта на фракинга, тогава нека да изпратим мисиите там. И мен много ми се иска да видим как стоят нещата. А иначе за вас, разбираме, било много интересно да работите по този доклад. Задавали сте въпроси по най-различни сфери, но може би докладът трябва да бъде насочен към онова, заради което беше организирано посещението. Ако това е поради недостатъчния диалог и консултиране с обществеността, би го разбрал, защото в Польша това винаги е проблем. Но едно такова изявление от сорта чух, че някои от хората в администрацията приемат подкупи, са подкупни. Вие така го казахте на английски, превода беше малко по-различен, но когато се каже чух това, чух онова, аз също непрекъснато слушам оплаквания от всичко възможно но не знаем дали е, тези оплаквания са на база на някакви факти, а вашата мисия беше за да се запознаете с фактите. А вие искате да отговорите, нали? Да, благодаря, благодаря ви за е, изказването. Естествено, причината да се изпрати делегация беше да се види дали жалбите са основателни. И аз не мога да разбера дали това е така, без да зная защо се е стигнало до някакви събития, които са станали и не са станали или е трябвало да станат. В доклада ще се насочим върху всичко това. А, моята задача беше малко по-различна, но независимо от това, тези въпроси трябва да бъдат разгледани по-подробно. От нас се иска ние да ги разгледаме по-подробно и това са заключенията, до които аз стигнах. А що се отнася до посещението, посещения в евентуални райони, където се работи по метода фракинг. За три дни очевидно това не беше възможно. Единият от тези дни беше официален празник, Възнесение Христово, така че ако имахме повече време, съм сигурен, че делегацията щеше да посети и такива райони, където се работи по метода фракинг. Но именно за това аз а, използвах и почивните дни в края на седмицата и отидох в Гданск а, по своя а, програма и се срещнах с гражданите, които се тревожат от въздействието на метода фракинг върху а, тяхната общност. И най-накрая, по отношение на а, подкупността, да, всички ние чуваме какво ли не, но ще ви изпратя линка който ще ви убеди, може би, че аз не говоря само празни приказки. приказки. А, това доклад на медиите ли е? Аз не гледам на това, което се появява в медиите, като на факт. Ами ще ви изпратя линка. председателя, сега, след като приключихме с този матч по пинг-понг между вас двамата, да кажем, че очакваме проекто доклада на следващото ни заседание. С това приключваме. Това беше последната точка от дневния ред. Трябва да ви съобща, че зелените поискаха по точка 21 и 24 Mm, да бъдат отложени. В противен случай всичко друго се приема. С това приключваме.